Европейската космическа агенция. Сега преминаваме към гласуването, но най-напред искам да кажа, че госпожа Ферейра на Боска, тя прекратява своя мандат. Ние обявяваме нейното вакантно място от 20 юни. Ние ще консултираме, ще уведомим националните власти за това. Не съм получил